гледам часовника, времето напредва, а е доста напрегна дневния ред за днешното ни съвместно заседание. Аз съм Чеслав Шикерски, председател на парламентарната комисия по земеделие и за мен е голямо удоволствие да открия днешното изслушване. Преди всичко, искам да приветствам всички присъстващи на съвместното заседание на двете парламентарни комисии. Искам да благодаря на латвийското председателство и на комисаря Андрио Кайтис за това, че прие поканата ни да е, се организира това изслушване и да е с нас днес. Както знаете, госпожи и господа, организираме това изслушване като част от подготовката на законодателната ни работа е, по две предложения на комисията. По тях Двете ни парламентарни комисии а, са водещи съвместно. Имаме и съдокладчици, госпожа Джулия Мой и госпожа Рената Зомер. Съответно от Комисията по земеделие и Комисията по околна среда. Те също ще вземат думата по програма. Искам да подчертая, че най-малкото от 2008 година, когато беше приета резолюцията от 3 септември 2008 година по клонирането на животни, Европейският парламент призовава за конкретни предложения във връзка с изразените безпокойства от клонирането на животни и за производството на храни. Аз съм сигурен, че днешното изслужване ще даде възможност на членовете на двете парламентарни комисии да си съставят изчерпателна представа е, за този важен и сложен въпрос и е, също ще ни даде възможност да проведем плодотворна дискусия по различните аспекти на темата. Много деликатен, много важен е, е този въпрос. На три части ще разделено днешното ни заседание. Първо уводната част, в която имаме представители на институциите на високо равнище. След това първо работно заседание, когато ще разгледаме въздействието върху преработвателната промишленост и хуманното отношение, а в второто работно заседание ще разгледаме научните и етичните въпроси, както и научни становища. Ще има време, разбира се, в края на всяко работно заседание да се задават въпроси и да се проведе дискусия. Сега искам да дам думата на уважавания ни колега Джовани Лавия. Той е председател на е, парламентарната комисия по околна среда. След това ще дам думата и на двете са докладчици. Сега, господин Лавия, имате думата. Благодаря. Преди всичко искам да благодаря на господин Шикерски за уводните му думи. Въпросът за клонирането на животни за производство на храни отдавна е, е важна тема, която привлича вниманието на парламентарната комисия по околната среда, обществено здраве и безопасност на храните, която имам честа да председателствам, тъй като Помирителната процедура по първото предложение за новите храни още през 2011 година е, не успя, именно поради липсата на споразумение по разпоредбите за клонирането появили се за пръв път именно в доклада на Комисията по околната среда. От тогава комисията многократно настоява пред комисията да представи ново предложение за клонирането, отделно от новите храни, на основата на помирителното предложение. Предложенията на комисията от 18 декември 2013 година най-сетне са опит да се постигне тази цел да се заблани клонирането за целите на животновъдството в Европейския съюз, вноса на клонирани животни и пласирането на пазара на храни от клонирани животни. Предложението обаче не съдържат конкретни разпоредби за проследимостта и или етикетирането на храна от потомството на клонирани животни, нито пък за проследимостта на размножителния материал от клонинги. Затова много се радвам, че се провежда съвместно изслушване днес и че комисаря Андиокайтис и представителя Шталмейстърс от латвийското председателство приеха да бъдат днес с нас, заедно с е, шестима уважавани експерти, за да можем да използваме случая да хвърлим повече светлина върху всички аспекти на клонирането на животни е, за целите на животновъдството с оглед на следващите стъпки на законодателната ни процедура. Благодаря. Благодаря. Сега е, ще дам думата и на съдокладчиците. Първо, госпожа Мой от името на Комисията по земеделие. Съвсем накратко ще ви помоля, госпожо мой. Джентили колеги, Уважаеми колеги, много ви благодаря преди всичко за това, че днес сте тук на първата дискусия по е, тази толкова важна тема, която е, се отнася до всички нас. Клонирането на животни е едно много деликатно досие което трябва да разглеждаме, като имаме предвид всички възможни последици от методиката за клониране и пласирането на пазара на продукти от такива животни, както и хуманното отношение към тях. Днес сме изправени пред една огромна задача, която има отношение към нашето бъдеще, бъдещето на нашите храни, на нашето битие, на нашето общество – Следователно е, има големи очаквания е, от е, всички нас, а за целта имаме нужда да чуем е, вашите становища, което ще ни даде възможност е, да направим своя анализ. Преди всичко важно е, че тази е, тема е, цари много голяма несигурност, няма една обща линия от 2011 е, година е, е предложението за новите храни, включително и от клонирани животни. Затова през 2013 година се наложи да се направят нови предложения, за да се потърси решение. Трябва да кажа, че в тази връзка парламентарната комисия се стреми да обхване всички аспекти, е, за да е, създаде добра основа за нашата работа. В е, хода на работата по новите норми продължава да има голяма несигурност сред научните среди, що се отнася до здравето на животните, както и непредвидимите последици от консумирането на храни, произведени от клонирани на животни. Все още са ограничени познанията ни по този въпрос. Е, оценката на Европейската агенция е, за безопасност на е, храните ще подпомогне, както и различните доклади, в които неизменно се откриват големи празноти в съществуващите научни познания. Тази несигурност е примерно по отношение на критериите, които се прилагат към поколението на клонираните животни. Трябва да се направи едно сравнение с рисковете при използването на различни методики, за да се избегнат максимално точно и целенасочено нежеланите последици. Бих искала да добавя, че сред нашите приоритети трябва да обърнем особено голямо внимание и на съображенията за статуса на животните, които вече са определени в член 30 от договор от Лисабон. Трябва да се постигне едно правилно равновесие, равновесие, за да се отрази действителността и да не се компрометира хуманното отношение към животните и да не се компрометира степента на защитеност на европейските потребители. Това е едно неизменно условие на подхода към този въпрос. Сигурна съм, че заедно с колегата от парламентарната комисия по околната среда, с съдокладчиците в сянка, с помощта на всички вас ще намерим едно решение, което е в полза на всички европейски граждани, като отчитаме експертните становища а, по многобройните аспекти, а, необходими за нашата работа. Благодаря. Благодаря, госпожо. Моя госпожа Зона. Благодаря ви. Добър ден на всички колеги. Добър ден и на комисията, и на всички, които се интересуват пряко от тази тематика. не свършиха много добра работа. Аз лично съм щастлива, че мога да присъствам на това изслушване, което очаквам да бъде много интересно и което привлече много колеги заинтересувани от темата. Още от, от 2008 година регламента за новите храни не успя да мине именно заради разпоредбите по отношение на клонирането на животни. И е, се наложи този въпрос, който е изключително чувствителен, да бъде отделен от другите, за да може първо да бъде решен и вероятно ще се наложи специален европейски регламент. Е, необходимо е на европейско равнище клонирането на животни да бъде регламентирано. Преди време Европейският парламент бе постигнал почти единодушие. Нямаше кой знае какво въодушевление по отношение на клонирането на животни и използването на размножителен материал и прочи въпроси, но сега ще се наложи отново да се занимаем с всички аспекти, включително етическите аспекти, безопасността на храните, защитата на потребителите, защитата на животновъдите, които се нуждаят да, от регламентирано клониране, за да останат конкурентно способни на международната сцена. Е, именно за това приветствам това изслушване, което обещава да бъде много интересно. Пожелавам ви много интересен следобед. Здрави много. Сега давам думата на заместник постоянния представител на латвийското представителство. Господин посланник, имате думата. Yes, uh, Дами и господа, господин Шикерски, господин Лавия, господин комисар, дами и господа депутети. За мен е голямо удоволствие да съм днес сред вас на съвместното изслушване на комисиите Агри и Енви от по клониране на животните. Бих искал също така да споделя с вас загрижеността и предложенията на съвета по този въпрос. Нека да кажа няколко думи за предисторията. Както знаеме, политиката на клонинг в Европейския съюз започна отдавна и слегна отново в политическия дневен ред след провала на преговорите през 2011 година. Както казахте, провала беше, се дължеше на липсата на съгласие по е, въпросите свързани с храна, отклонирани животни и тяхното потомство. Сега в момента имаме законодателство, в което се казва, че храна от клонирани животни трябва да е, получи разрешение преди да бъде пусната а, на, на пазара. Но проблемите, с които се сблъскваме, проистичат от това липса, от тази липса на съгласие през 2011 година. За това подобно днес извършваната работа в съвета, в парламента е, е много важно от огромно значение. Ние сме близо до постигане на разпоразумение, за да постигнем и да приемеме нови разпоредби, свързани с новите храни и критериите за безопасност за храните. Другите две законодателни актове, които са за забрана на на известни действия са също така допълнени от известни, известна загриженост и тревога на общественото мнение, свързани с етични аспекти на хуманното отношение към животните. Не е Ясно е и не е тайно, че комисията смята, че клонирането трябва да се разглежда отделно от разпоредбите, свързани с новите храни. И латвийското е, председателство защитава тази гледна точка. Бихме искали да се възползваме от е, възможността всички онези, които ще участват в преговорите, да имат предвид тези различни аспекти и да а, е, разделиме нещата, както казах, свързани с разпоредбите за нови храни, нови нанотехнологическите технологии, които ще е, бъдат е, обсъждани. Цел, Целта е да създадем благоприятни условия за земеделието и за различните заинтересовани страни в Европейския съюз, като същевременно запазиме критериите и норми на безопасност и защита на потребителите. Знаете, че този проблем, проблема свързан с клонирането е много деликатен за държавите членки. Нека да се спра на основните елементи, които бяха дискутирани в съвета, законодателните актове, актове, е, съвместимо с международни договори. Съвета иска да търси е, е, решения, които да създадат правна сигурност, които да почиват на оценка на въздействието и които да бъдат в съответствие с поетите ангажименти в областта на международната търговия. Още, веднъж повтарям, наистина този проблем е много деликатен, за това трябва да, намирам, да намерим един балансиран компромис, който да, свър... да включва включително и етиктирането и на е, новите храни и храните от е, евентуално от е, клонирани животни. Надявам се и разчитам на вас да намериме са, заедно и благодарение на съвместен труд решение на този деликатен въпрос. Благодаря. Господин е, посланник, за това, че ни изложихте становището на съвета. Сега нека да дам думата на комисар Андрю Юкайтис, който ще изложи позицията на Европейската комисия. Имате думата. Господин господа председатели на комисиите, уважаеми докладчици, дами и господа, радвам се, че бях поканен на съвместното заседание на двете комисии, за да обсъдиме този деликатен въпрос, свързани с клонирането на животни. Продължаваме работата, която бе започната от предишната комисия. Бих искал да спомена нещо за съдържанието на двете законодателни актове. Едното е за забраната на всякакъв вид действия, свързани с клонирано на животни, говеда, е, пресета, коне, е, кози и същевременно се забранява пускането на пазара на всякакви продукти, хранителни продукти от клонирани животни, докато и включително и е, продукти от клонирани животни, като местни и млечни е, продукти. Във второто предложение се забраняват производството на храна от клонирани животни и тяхното потомство. Включват се също така и проблеми и аспекти, свързани с етични е, съображения и свързани с хуманното отношение към животни. Аз се обръщам на, към двете комисии на Европейския парламент, което още веднъж доказва, че този проблем е много сложен и има различни аспекти. Трябва обаче и ще намериме една единна позиция по въпросите с, свързани с клоунига, като разделиме тези проблеми, от проблемите свързани с новите храни и разпоредбите, които бяха прияти през 2011 година след. Въпреки усилията на последващите председателства, не, не бе постигнато съгласие, а комисията предлага се на сега ново законодателно две нови законодателни предложения, разделяйки клонинга от новите храни. Това още обсъдиме днес. И аз съм тук, за да изслушам вашата гледна точка по тези сложни въпроси. Европейският парламент трябва да огледа нещата от всички страни, като не изпуска от внимание нито генетичното разнообразие, нито устойчивото е, развитие, нито хуманното отношение към животните, нито защитата на потребителите. Е, принципите трябва да почиват на научна фактология, а що се отнася до безопасността на храната, Беха направена, бе направена оценка на въздействието и заключението е, че няма потенциални рискове. Клонираните животни, суроготните майки и е, е, тяхното потомство обаче страдат и и е, е, всичко това е, е част от разпоредби, залегнали в договора, както знаете, включително и за хуманното отношение към животните. Клонирането от друга страна се казва, че а не е технология, от която, която е жизненно необходима за нашето развитие, предвид това, че води до страдание при животните. Има и обаче обратни мнения. И както знаете, Европейския съюз е, внася и семенна течност от клонирани животни с цел разпло изпълнението на разплодните програми. Тук има и проблем свързан с етиктирането, който също има различни аспекти. Проблемите с клонирането е, са проблеми, свързани и с етектирането на храните. Оказва се, че обозначаването на, по етикетите може да бъде твърде сложно и ам, скъпо. Започнахме също, същевременно изследване относно етиктирането на продукти от клонирани животни и техното потомство. Това изследване ще бъде приключено през октомври 2015 година и тогава ще разполагаме с една по-ясна картина относно състоянията на нещата. Благодаря на председателите за това, че организираха това изслушване, в което ще имаме възможност да чуеме най-различни гледни точки. Już za sobą sesję благодаря ви. С това приключваме уводната част на нашето заседание с изказванията на представителите на високо равнище на отделните институции. А сега минаваме към първото работно заседание, което се отнася най-пряко до мандата на парламентарната комисия по земеделие, защото темата е въздействието върху животновъдния сектор и замеделието най-общо. Преди да дам думата на нашите експерти, нека да чуем уводното изказване на госпожа Мой, докладчик от името на Парламентарна комисия по замеделие. Заповядайте. Да, ние в Комисията по земеделие Сме разговаряли с различни технически специалисти и смятаме, че проблемът със здравето на животните и хуманото отношение към животните има огромно значение съгласно член 13 от договор от Лисабон. Методиката за клониране трябва да е ясно каква степен на страдания носи на животните, за което трябва да чуем нашите експерти. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Ян Венеман, един от е, тримата експерти в е, тази първа е, част от нашето заседание. Приветствам с добре дошли нашите експерти. Господин Венеман е директор на Европейския форум на животновъдите, а също така и експерт по животновъдство в Сълско-Стопанския университет на Вагенинген Холандия. Има дългогодишен опит в областта на земеделието. Заемала е ръководни длъжности в Холандското министерство на селското стопанство. Работила е както в обществения, така и в частния сектор. Сега давам думата на господин Венеман. Разполагате с 10 минути за вашата презентация. Заповядайте. Венеман. Пак започвам. Okay. Thank you very much, Mr. Chairman. Много благодаря, господин председател. Преди всичко искам да ви благодаря за отправената покана. Изключително важна е днешната среща и ние сме много удовлетворени, че имаме възможността да представим своето установище. Преди да преминем към конкретната тема, бих искал да кажа няколко думи за Европейския форум на животновъдите. Можете да следите и на екрана основните факти. Това е едно сдружение на животновъдите в Европа, частни организации или сдружения в животновътния сектор. Голяма част от тях са земеделски кооперации. Близо 30 членове имаме в Европа занимаваме се с животновътство на преживни животни, прасета, пилета, аквакултури. Говорим предимно за преживни и за прасета, когато говорим за класирането. Ние работим по темите на животновътството и размножаването. Искам да подчертая, че не е животновъден въпрос е, клонирането, а е въпрос на размножаването, но за това ще стане дума и по-нататък. Нашата мисия е да отстояваме интересите на нашите членове пред международните институции, Европейската комисия, Европейския парламент, заинтересованите страни в Брюксел и другаде във връзка с политиката, техническото законодателство, за клонирането, размножаването, е, хуманното отношение, както и е, въпросите на научните изследвания и потребностите от тях. По хоризонт 2020 е, работим е, много активно, както и по рамковите програми, за да се стимулират европейските научни изследвания. Да премина към конкретната ни тема. Клонирането. Имаме предложението за клониране на животни от една страна и от друга страна предложението за пускането им на пазара. Предложението за клониране вече беше обяснено от комисаря. Има забрана на клонирането на животни, има забрана на вноса на клонирани зародиши и на клонирани животни. Клонирани зародиши не означава зародиши от клонирани животни. Това е едно много важно разграничение, е, което трябва да бъде ясно е, тук в парламента. Клонираните зародиши са първоначалния етап от е, методиката на клониране. И тук съм записала с червено. Няма забрана върху вноса на размножителен материал, семенна течност и зародиши от клонирани животни. За това съм го маркирала с червено, за да ви обърна внимание. Какви са предимствата на клонирането? Както вече казах, клонирането е размножителна методика, не е въпрос на животновътство. Е, има и известна е, генетична модификация на е, животни, които вече съществуват. Предимството е, че клонирането може да съкрати интервала на израстване и отглеждане на цяло поколение и затова може да ускори процесите в животновътството. Той има една пирамидална структура. Ако има отлични разплодни животни на върха на пирамидата, то тогава в целия сектор, примерно в свиневътството за огояване, може да се постигнат отлични резултати. Най-важното е, че клонирането намалява риска от загубата на изключително ценни животни. Използваме е, геномна селекция, изключително е, усъвършенствана технология. Разпознава се генома на животното още при раждането му. И ако говорим за един бик, при раждането не е съвсем ясно, ако не се приложи тази технология, дали ще бъде добро разплодно животно или не. Е, когато е, се намали риска от загубата на ценни животни, предимствата за животновъдния сектор ще бъдат огромни. Съвсем накратко е, по предложението на комисията за нас, животновъдите в Европа, това предложение е приемливо. Защо? Първо, то се основава на оценката на риска на Европейската агенция за е, безопасност на храните, или по-скоро на поредицата оценки на риска. Е, основава се главно на е, аргументи за здравето на животните и хуманто отношение към тях. Разбира се, все още не са решени всички проблеми. Все още не е изяснен въпроса с клонираните зародиши. Има понякога проблеми при ражданията. Ние чувстваме своята отговорност и за това за момента приемаме забраната върху клонирането. Същевременно разбираме, че тя е само временна, за да има възможност след 5 години да се направи преоценка на ситуацията. Допускам, че учените ще успеят в този период да решат повечето проблеми. Удовлетворени сме, че няма забрана за научните изследвания, няма забрана за съхранението на материали, няма и забрана за медицинските изделия. За е, генетичното разнообразие клонирането също може да се използва и затова е важно, че няма такава забрана. И както съм посочил с е, червено на екрана, няма забрана върху размножителния материал, семенна течност и зародиши. Тук е, подкрепяме предложението на комисията. Както вече казах, когато парламентът, е, комисията и съветът е, забраняват или ограничават по един или друг начин вноса от на размножителен материал от клонирани животни, това ще се отрази неблагоприятно на животновъдния сектор в Европейския съюз ще изброя кои са проблемите. Ще има огромна административна тежест, не само за земеделските стопани, но и за държавните органи. Ще има проблеми с проследимостта, ще има проблеми с търговията, като имаме предвид и трансатлантическото партньорство за инвестиции и търговия, въпросът ще се осложни още повече. Но най-важно е, ще се подкопаят устоите на конкурентно способността на европейското животновътство. Аз не говоря само за клонирането. Може би трябва да направим и още една стъпка напред в бъдеще. Ако а, е, тези а, е, технологии бъдат а, е, ограничени или забранени в Европейския съюз, ние ще закупим битката с САЩ и може би с други а, страни. Ние трябва да бъдем новатори. И а, според мен а, тенденциите на развитие не бива по никакъв начин да се ограничават. Когато говорим за предложението за а, пускането на пазара, нашето становище е, че забраната не отразява становището на Европейската агенция по безопасност на храните. Това е изключително важно. Забраната не отразява това становище. Няма ограничение а, върху а, продуктите от а, а, потомство на клонирани животни. Когато бъдат обхванати непосредствените поколения и потомците на клонираните животни, ще се нанесе удар върху европейското животновътство и няма нужда да повтарям аргументите, защото те са същите. И така, нашия съвет към Европейския парламент е следният. Може би директивите не са съвършени. Това разбирам добре. Става дума за компромис, но за нас за сега те са приемливи и бихме посъветвали Европейския парламент най-настойчиво, както и съвета. Не влушавайте законодателната рамка. Обърнете внимание на предложението на комисията. Виждате тук моето име, виждате е, и е, мой адрес на електронната почта, телефоните. Винаги можете да ми изпратите съобщение по електронната поща. Виждате адреса на екрана. Винаги съм готов да обсъждам всеки от поставените въпроси. Благодаря. Dziękujemy также за можливост дальше współpracy и korzystania. Благодаря много. Благодаря за това, че ни предлагате допълнителна информация и ще да се обърнем към вас. А сега давам думата на Гзавия Давид, който е заместник-председател на работната група по животновътство на Копа Кохега. Има, разполагате с 10 минути. Господин Гзавия Давид е директор на UNCA Франция Националната асоциация на животноведите и кооперативите за изкуствено оплождане във Франция. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще ви представя Копа Коджека, която от една страна е Копа. Това, това, това е съюз на европейските фермери, а Коджека е асоциация на европейските кооперативи. Е, представляваме 66 организации членки и около 12 милиона фермери и 22 хиляди кооперативи. И общо 3 е, милиарда и 500 евро оборот. Нашата цел е да защитаваме общите интереси на фермерите и кооперативите и същевременно да намираме решения, които да са задоволителни за всички. Първото нещо, което бих искал да кажа е следното. Аз съм пътувал доста по света, но мога да ви е, заява много отговорно, че европейските фермери и животновъди е, съблюдават европейското законодателство. Правиме много контроли, два пъти годишно ветеринарните служби е, провеждат подобни контроли в всички европейски държави членки, което, а това не е така в останалия свят. Също, също така сме постигнали добри економически и технически резултати, спазвайки хуманитар, хуманното отношение към животните, тъй като едно здраво животно означава добро, едно добро животновъдство. обсъждаме в момента новите законодателни предложения на комисията и съвета. Целта е нашата промишленост, индустрия да бъде е, конкурентоспособна и е, да е, отговаря на очакванията на обществото и задоволява нуждите на пазара. Това е, беше първо. Второ, клонирането е от е, доста ограничен интерес за европейските животностъди. Е, става дума за е, генетично разнообразие и недостатъчно генетично еволюция от една генерация на друга. Това буди загриженост от нашите животновъди. Е, ние смятаме, че не, не, не са необходими технологиите на клониране, така че необходимо е да имаме устойчиви а, породи и да имаме много, голяма генетич, много голямо генетично разнообразие. Затова клонирането не е от интер, интерес за нас. Второ, технологиите не се приемат в Европейския съюз от общественото мнение. Вие го казахте. На трето място проблем са високите разходи. Знаете, че в Съединените щати се произвеждат клонове. Едно теле струва 25 000 евро, така че Съответно, ако съпоставиме е, цените в Европа и е, Съединените щати, от економическа гледна точка клонирането е неефективно и е, нерентабилно. И на последно място ниската ефективност Спомнете си изследването на ЕФСА от 2012 година. Там се казва, че ефективността е между 13 и 25%, ако е сравниме с опложенето инвитро. Също така смятаме, че обаче, че трябва да, продължи, да продължат научните изследвания в областта на клонирането и то по три причини. Първо, за да се опознае по-добре механизмите, за да можем да отглеждаме по-здрави и по-плодородни животни, плодовити животни. Второ, за да могат научните среди на Европейския съюз да бъдат конкурентно способни. И Трето, защото е необходимо да имаме добра европейска научна експертиза, особено при международните преговори, в дискусии на международно равнище, т.е. ние трябва да, да имаме подготвени наши експерти в тази област. Още един проблем, който исках да повдигна, не подценявайте е, значението за международната търговия. Европейския съюз трябва да бъде на е, една, е, едно равнище на един да бъде също да има същите експертни познания като своите партньори. Европа в крайна сметка не е един остров. Ние внасяме а, и говеждо, и овчо, и а, птиче месо. Така че предизвикателствата, пред които сме изправени, са три. Първо, да има една справедливо ем, конкуренция, е, обществото да приема тези технологии и същевременно да има надежно проследяване на различните процеси. Бихме предпочели да има европейско законодателство, независимо как, под каква форма, да, е най, най-целесообразното, да може би директива или регламент. Същевременно смятаме, че трябва да съществува и ефективен механизъм за контрол, който е твърде необходим за всички. И още едно съображение, което е от голямо значение за нас. В Европа имаме възможност да да проследиме да проследяване на, на, на клоните и клонингите в Европа, но за това е необходимо да имаме една добра централна база данни, а това струва скъпо и е много сложно. Проследяването на животните по принцип е една скъпоструваща методология необходимо, необходим ли ще бъде е, индивидуална електронна маркировка за говедата. Тук е един, това е много интересна, интересен въпрос, но е, от финансова гледна точка проблема е трудно ще бъде разреш, разрешен. Е, и за сега е, индивидуалното електр, електронна маркировка е ще струва скъпо и е, спомнете си, че при овците то някакси не беше прието от е, европейските животноседи. Трябва също така да се прави ясно разграничение между клоновете и потомството им и съображенията на ЕФСА са е, абсолютно е, ясни. Е, Клонинга за нас не е проблем свързан с безопасността на храните и потопството на клонирани животни не се различава от това на традиционно отгледаните. Сега, как обаче можем, как, как можем да имаме проследяемост, ако липсва достатъчна информация или ако нашите партньори не предоставят прозрачна информация? кой, кой ще заплати за разработване на методите за контрол и кой в крайна сметка ще плати всички разходи. Това са проблеми, които, с които се сблъскваме. И още веднъж казвам обаче, че използването на клониране за а, изработка на храна не е проблем на европейските животновъди. Е Благодаря. Сега давам думата на господин Доналд Брум почетен професор по хуманно отношение към животните в Кембридж, Великобритания. Професор Брум е разработил многобройни концепции и методи за научна оценка на хуманното отношение на животните, изучавайки различни аспекти на темата. Публикувал е над 30 научни доклада, изнася лекции по хуманно отношение към животните в 43 държави и е, работи в е, различни организации на Великобритания и Съвета на Европа между 90-та и 2009 година е председател или заместник-председател на научните комитети на Европейския съюз за хуманното отношение на животните, както и на научния съвет по здраве и хуманно отношение към животните към Европейската агенция по безопасност на храните, както и председател на групата на Международната организация по епизоотиите по хуманното отношение по време на превоз по суша. Marco. Uh, Благодаря. Както чух, аз се занимавам научно с хуманното отношение към животните. Никога не съм бил обаче член на природозащитна организация. Занимавал съм се с научната страна на въпроса и съм бил привличан като експерт от Европейската агенция по безопасност на храните. Трябва да кажа, че хуманното отношение към животните е научна дисциплина и съвсем ясни научни методи могат да се използват за оценка на хуманното отношение към животните. Тук не поставяме въпроса правилно ли е да се а, намесваме в природните процеси? Това не е въпрос а, на хуманното отношение към животните, а именно то е темата, която обсъждаме днес. Клонирането на животни е отдавна позната практика. Края на 50-те години а, се клонират земноводни а, бозайници за първ път през 86-та година. Според мен всички а, е, знаете, че клонирането е различно от а, е, е, генното модифициране, защото не се внася нов а, генетичен материал в а, генотипа на клонираното животно. Основната процедура или методика е трансплантиране на ядра от соматични клетки – Последиците от е, процедурите за клониране са най-разнообразни. Някои от тях са отрицателни, други положителни. От Отрицателните са както следва. Първо, имаме последици за майката. Второ, неблагоприятни последици за а, е, потомството, когато а, е, се а, развива зародишът и когато животното е младо има последици за а, състоянието на потомците в следващите поколения, когато трябва да се справят с а, същата или с променена среда при възникването на а, нови а, болести по животните и други. Но същевременно има и някои положителни последици – Намалява се, например, броя на разплодните животни, които трябва да се поддържат. И позволете ми да започна с последиците за потомството на клонираните животни. Когато едно животно се клонира, след като навлезе е, в зрелостта си, би трябвало да се справи нормално с е, окружаващата го среда, въпреки че има данни, че в някои случаи има повече проблеми. За момента е, нямаме научни данни за неблагоприятни последици за потомството, което не означава, че такива последици не съществуват. Просто не сме ги изучили достатъчно задълбочено и всеобхватно а, но а, ако клонираните щамове са високопроизводителни, а, то а, тогава има по-голяма уязвимост на а, високопродуктивните животни за разлика от това, което е, се казва в е, членове 20 и 21 от директива 9858. Например, е, при бройлерите е доста влушено състоянието поради асцит и други заболявания. Млечните крави, които са високопродуктивни, по-често заболяват от мастит от изкривявания на крайниците и смущения в размножаването. Това са общите последици. И ако разгледаме животните в окръжаващата ги среда, фактически трябва да държим сметка за генетичното разнообразие и неговото намаляване няма да даде възможност на животните да се адаптират към промени в средата. Ако възникне нова болест, с други думи, то а, тогава а, при генетична еднаквост на животните, те е, по-трудно ще се справят е, с е, заболяването. Аз мисля, че и представителя на Копа Коджека изтъкна същия аргумент. Животновъдите трябва да вземат предвид този въпрос. А нови болести възникват непрекъснато. Има и други промени в окръжаващата среда. Имаме измененията на климата, повишаването на температурата – и всички те имат последици за състоянието на животните. Ако се появи огнище на нова болест, то тогава напълно еднаквите животни не могат да се справят толкова добре, когато те са клонинги или потомство на клонирани животни. По-нататък, може ли да има и положителни последици от клонирането. Знаем, че е, при разплодните животни е, състоянието може да се влуши поради е, това, че при високопродуктивните щамове имаме по-ограничени възможности с оглед на бързото им израстване и съзряване. Възможно е клонирането да е, има положителни последици. Предимството му е, че се намалява броя на необходимите разплодни животни. За сега въпросът не е достатъчно изучен, това е въпрос на бъдеще. Преминавам към преките последици за животните майки и за потомството. При трансплантиране на ядра от соматични клетки фактически имаме а, трансплантиране на зародиш а, в а, приемна майка или в майка а, сурогати. А, много от а, зародишите не оцеляват. Реалният проблем а, за майката и за младите а, животни се свързва с а, големия брой а, аномалии на плацентата или на зародиша. Поради това плацентата може да откаже да функционира и раждането на здрав приплод ще бъде затруднено. Това означава влушено здравословно е, състояние на животните, е, често им се причинява значителна болка. И тук говоря както за животните майки, така и за поколението. Една от групите, която отдавна се занимава с този въпрос, е, е една група в Япония, е, Ватанабе и Нагай, е, които стигат до извода, е, че в лабораторните им опити няма подобряване на състоянието на клонираните майки и потомство от 1998 до 2007 година. Както виждате, това е един много продължителен период, но за сега нямаме по-добър метод от трансплантирането на ядра от соматични клетки. Има някои други альтернативни методи, но за сега те не се оказват по-добри от съществуващите. И сега вече, ако а, ги разгледаме по видове, а, при а, клонираните говеда има много а, висока смъртност а, а, по време на а, бременността. 27% от а, а, зародището успява да оцелеят и да бъдат износени. А, при а, водния бивол а, още по-лошо положението. По-нататък при младите животни смъртността също е по-висока, отколкото при обичайните методи на развъждане. При 78% от телетата, които оцеляват до отбиване, има такива проблеми, независимо от интензивните неонатални грижи. Има и много деформации. След като се стигне до периода на зрелостта, проблемите намаляват, но продължителността на живота като цяло е по-малка. При прасетата, овцете и козите е необходима хирургична интервенция, а, за да а, се а, а, трансплантира зародиша и след това да се следи. Тук е по-инвазивна процедурата. Имаме а, висока смъртност а, на а, зародиша и в последствие на а, плода. А, има засилена смъртност на прасетата, само три четвърти оцеляват до момента на отбиването им и при козите положението е малко по-добро, намалява се и продължителността на живота за птиците трябва да се каже, че в момента те не могат да бъдат изцяло клонирани. Е, има е, отделни клонирани клетки е, при домашните птици. Обаче успеваемостта при люпенето на домашните птици е много по-ниска, само 34%, а оцеляването на излюпените животни е също влушено. Това беше за птиците, а за рибите – при рибовътството клонирането е голям проблем, който в момента не се решава. Първият документ, първото предложение вече са дадени. Клонирането на риби води до хаплоидни екземпляри, които са устойчиви в много по-малка степен и затова са податливи на заболявания. Заключенията са следните. Научните данни за влушеното състояние на майките и потомството са значителни. И доказателствата се отнасят до бозайниците, птиците и рибата, която се отглежда в рибарници. Няма за сега альтернативна методология, която да замени трансплантирането на ядра от соматични клетки и най-сетне е, има а, е, неблагоприятни последици за здравето а, е, и за податливостта на евентуални нови заболявания. Отрицателните последици са по-големи от евентуалните положителни. Въпросът за храните от клонирани животни за сега а, не дава данни за увреждане на хората. Но тук а, е, говорим главно за хуманното отношение и за състоянието на животните. Ако а, е, свинемайките а, е, се отглеждат а, в много а, тясно а, пространство, това в Европейския съюз не е разрешено, но в трети страни е, а, е много по-голяма опасността а, тя да а, изяде прасилото, а тъй като в Европейския съюз тези практики са забранени, подобна опасност няма и оттам не се появяват етичните съображения да не се консумира това мисо. Имахме и големия скандал с избиването на тюлени за тюленовите животни, което показва какво е състоянието на законодателството и на общественото отношение в Европейския съюз. И заключение искам да кажа, че в момента 2013-04-33 се отнася до конкретни бозайници, а 2013-04-34 говори най-общо за животни и следователно включва и различните видове риба. Като имаме е, предвид е, сходството на научните е, данни за бозайниците, рибите и евентуално за птиците, не разбирам защо се прави разграничение между бозайници от една страна и животни от друга. Благодаря. Благодаря много, професор господин професор, за тази научна разработка, това, че ни дадахте и физиологическата, и психологическата гледна точка. Това е една много ценна научна информация. Сега давам думата на господин Гвилера, а, член на, на нашата комисия, има една минута и половина за задаване на въпрос. Господин Гилера, имате думата. Благодаря много. Аз съм докладчик в Сянка за групата на социалистите. И съм живо заинтересувана от това изслушване. По мое мнение, ние далеч не знаем тънкостите. Е, гражданите също не са добре информирани. Хубаво е да хвърлим много повече светлина по всички тези въпроси. Някои от техническите термини са ни познати, но не всички аспекти са ясни. Искам да благодаря на е, панелистите за различните и много интересни гледни точки, които изложиха. Искам да задам един въпрос. Връщам се към член 3 в двете предложения, който предвиждат държавите членки да отговарят за забраната на пускането на пазара на продукти от клонирани животни. По ваше мнение, Обръщам се тук към учените. Смятате ли, че могат да се определят ясни критерии на територията на всяка една държава членка. Благодаря. Oui, merci, le Благодаря. През декември миналата година вече е, взех отношение към е, регламентирането на клонирането, мнозина от нас посочиха пропуските в документа. Изключването на потомството от клонираните на животни и второ затрудняването на търговския обмен с страните, където клонирането е разрешено, както и невъзможността да се осигури надежден контрол при внос. И имам въпрос към ораторите. Първият ми въпрос е защо трябва да е, обсъждаме един въпрос, който в крайна сметка е обект на консенсус в Комисията по селско стопанство. Струва ми се обаче, че за жало знам отговора на този въпрос. Е, липсва достатъчна воля в Европейския съюз за приемането на регламент и на въобще на нормотворчество, съвместимо с това е, в Съединените щати, където се използва клонирането господин председател, нямате ли иде, идея всъщност да подготвите трансатлантическото партньорство? Спомняме си за злощастния прецедент с ГМО. По не смятате ли, че Европейския съюз трябва да бъде организация, която зачита интересите и желанията на европейските граждани, вместо да бъде слуга на, или последната звезда на американското знаме? И аз в качеството си на французен и като член на Европейския парламент си позволих да се изразя на моя роден език благодаря много. Сега въпросите са по-скоро направлени към нашите експерти. Не се обръщайте към мен в случая. Сега давам думата на господин Лазур. Благодаря. Ние сме напълно против клонирането на е, селско-стопански животни, защото е, то е свързано с е, проблеми за здравето е, на животните и противоречи на хуманното отношение към тях увеличава смъртността, предизвиква сърдечни и дихателни проблеми, имат и технически проблеми, клонирането не е естествен процес и се отразява отрицателно върху здравето на животните и вследствие на това се затруднява ражданията, има свръхчувствителност към инфекциозни болести и нисък процент живородени за родище, само 10%. А сред родените една трета не стигат до момента, в който се отбиват. Трябва да припомня и цената на клонирането, която го прави абсолютно неконкурентно способно. Въпросът, който искам да поставя след всички проблеми, които бяха изложени, не е ли време просто да се откажем от тази политика? Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę pana posła Glezosa. Pan poseł Glezos. Много. господин Гресес. Дами и господа, скъпи колеги, а, скъпи докладчици. Разгледахме този проблем само от економическата, финансовата гледна точка. Тоест, дали сме достатъчно конкурентноспособни, дали можем или не можем да консумираме продуктите, от процеса на клониране, но ние не разгледахме естеството на въпроса, отношението на човешкото същество към природата. Човешкото същество не е нито над, нито извън, нито под природата, то е част от природата. И човешките същества не могат да съзидават природни закони. Ние можем да се подняваме на тези закони. Но ние не можем да ковем тези закони. Защото ако, ако, ако, ако продължим така, ние просто ще говорим за неща, които не познаваме и за незначителни неща и ще си останеме просто непросветени. Какво искам да кажа? Какво искаме да направим с клонирането? Искаме да промениме това, което е създала природата. А, неодавна в Гърция Пък и сега се говори много за Гърция, пък и Еврогрупата много е, обсъжда Гърция в момента, като че ли в момента просто еврозоната се опитва да клонира Гърция. Опитваме се да клонираме Гърция. Просто се опитват да ни е, предпазат и да ни е, да предотвратат нашата независимост. Е, опитват се да ни да предотвратат е, възможността да бъдем независими. Престанете с клонирането на Гърция. Благодаря. А, много добре го казахте, господин Милер. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Чухме различни мнения, видяхме нещата от различна гледна точка. Аз лично имам въпрос към господин комисара във връзка с проучването за цената на етикетирането. Кога това проучване ще бъде на наше разположение? Надявам се, че скоро ще имаме такава възможност. А що се отнася до вноса от трети страни, страни извън Европейския съюз, включително на семенна течност, какъв, какви са последиците на този внос? Ако имаме забрана, какви ще са последиците? Имам и въпрос към господин Банеман, който спа споразумението за инвестиции и търговия със Съединените щати. Можете ли е, да дадете малко повече подробности по отношение на последиците на регламентирането на клонирането върху това е, партньорство? А, е, аз политически причини от, отхвър, отхвърлям клонирането. Ja, ähm, ich kann mich ja vor einer... Vor... А, Освен това, искам да се обърна и към представителя на Копа Кожека. Технологията на клонирането може би е излишна и скъпа, но аз имам още един въпрос. Има някои, според мен, е невярни идеи. Е, е, да се забрани клонирането без дискусия, без широк дебат, само защото е опасно за здравето на животните, според мен е, не е достатъчно сериозен подход. Може би и комисията не е достатъчно последователна. Вие казвате, че е, за второто поколение не може да се приложи същото, същата, същите правила поради разходите. Говорите също за етикетирането. Защо вече нямаме оценка за въздействие? Защо няма проучване? Разбираме, че искате да се избегнат трудностите в преговорите с Съединените щати по отношение на ТПТИ. Но за момента е трудно да се предвидят разходите. Ако решим да забраним клонирането в Европа, това ще въжи и за следващите поколения, така че трябва да има ясни правила за етикетирането. Трябва да сме последователни от политическа гледна точка и точно тук, струва ми се, комисията не е напълно последователна. Благодаря, господин Повсъл, господин Паван. Е. Благодаря, господин благодаря на експертите, бяха много интересни. Мисля, че основният въпрос, който трябва да си зададем е нуждаем ли се днес от клонирани животни и е ли това в интерес на животновътството или не? Това е първият въпрос. Какъв е нашия интерес? Днес има многообразно производство, многообразно животновътство и според мен нямаме нужда Второ, ако нямаме нужда, защо го правим? На кого носи пари? Третия въпрос по отношение на споразуменията за свободна търговия. Мисля, че в решението на Европейския съюз и в този доклад нещата трябва да са ясни. Няма да има внос от държави, където клонирането е разрешено, докато не получим информация за ДНК на клонираните животни, е, животните майки и потомството. Е, и ще трябва да се вземат проби от всички животни, които се внасят от тези страни, за да проверим дали няма клонирани животни. Днес казваме, ще етикетираме, но не може да се, ети, да се слагат етикети, етикети, освен да се е, трансплантира чип или маркер. Това не можем да направим. Трябва ясно да зададем рамката. И четвърто, споменати бяха проблемите с увеличаване на заболяванията и малформациите, но има още една важна тема, по която искам да чуя мнението на учените. учените. Длъжни сме да мултиплицираме манипулациите върху майките и използваме интензивно хормони, върху майките, които създават допълнителни здравни проблеми, отслабват организма и малтретират животното. Така че това също трябва да бъде обсъдено. И накрая, е, нещо по което не знам правени ли са анализи, а какви са, е, какви са последиците върху продуктите от клонирани животни.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 Благодаря ви, господин Белтън. Благодаря. Моята партия, която е най-старата в Холандия, християнско-протестантската партия, е против клонирането на животни по етически съображения. Нарушаваме природния ред и учените доказаха, че това причинява страдания на животните. Е, обръщам се към представителите на комисията. В предложението на комисията се споменават редица държави, като Аржентина и Съединените щати, където е, се разрешава клониране, но които не могат да посочат какви са мащабите на това явление. Смятам, че това е тревожно практикува се клониране на животни, без да се отчитат понякога тежките последици. Какво мисли за това комисията? Благодаря ви. Госпожа Аюсо. Благодаря. Благодаря на всички оратори, всички панелисти. Клонирането е технология за генно подобряване, която стана достъпна благодарение на науката, не създава проблеми във връзка с безопасността на храните и Европейския орган за безопасността на храните е, е проучил внимателно проблемите, които са предимно е, от етичен характер, е, проблеми на хуманното отношение към животните предимно. а, говори се за проекта за етикетиране. Но едно клонирано животно и животното, от което е клониране, са пълни близнаци, как точно ще се е, етикетира, как ще се обозначават следващите поколения. Но, две, три, това ще бъде доста скъпо, струващи и на практика невъзможно. Как ще се избегне вноса на семена течност от клонирани животни? мисля, че това цялото явление и уреждането му, правното му уреждане е доста трудно. Благодаря. И е, мерси, благодаря, господин председател. Нека и аз на свой ред да благодаря на господин комисар и на експертите, които изложиха своите гледища преди малко. Аз а, няма да съм особено оригинален спрямо мнозинството колеги, които се изказаха. Днес, а, когато слушах тримата експерти, си дадах сметка, че съществуват твърде малко убедителни аргументи в полза на производството на хранителни продукти от клонинги, проследяемостта на размножителния материал, както и потомството създават проблеми. Това беше многократно повторено тук. Освен това, клонирането създава проблеми, свързани с хуманното отношение към животните. Бяха посочени проблемите с етикетирането които също далеч не са е, решени. Аз искам да задам въпрос. Кое е оправдава в наши дни е, продължаването на изследванията в областта на клонирането, след всичко, което беше чуто не само от е, депутатите, но и от тримата експерти, които участват в нашето изслушване. Има ли някакви непризнати или непризнаваеми мотиви, които стоят зад това пробутване на клонирането? Проше пани посел Сенра. Бързо прошу. Господин Сенра. Е, Gracias, Ужасен. Благодаря много. На, благодаря на всички, които а, се изказаха. Благодаря на експертите. Аз много внимателно ви изслушах и смятам, че всъщност като цяло тук беше потвърдена а, е една теза, която мнозина от нас поделят, а именно необходимо ли е клонирането, то е, дава ли някакво решение различно от вече е, намерените. Най-много да увеличи производствените разходи за животновъдите. Не виждам защо губим времето си тук за сметка на дънакоплаците да обсъждам един въпрос, който е от само себе си е ясен той. Клонирането не е необходимо, обществеността го отхвърля. Може ли комисията да отговори какви интереси са залегнали в този въпрос, че продължаваме да обсъждаме клонирането? Благодаря, господин председател. Когато изслушах експертите, на които благодаря, си помислих защо е, беше необходимо да организираме това изслушване, след като за енти път ни се обяснява, че клонирането няма никакви положителни аспекти, нито за е, отношението към животните, нито за животновътството и селското стопанство като цяло в Европа, така, такова каквото го познаваме и каквото искаме да го подкрепим. Има, имали сме дискусии тук в парламента за клонирането и съм особено изненадана, че систематично се връщаме към този въпрос. И след като се казва, че е, обществеността не е, е благоприятно настроена, както към ГМО, мисля, че даже нещата са по-лоши. Е, след малко ще чуем панелисти, които ще засегнат и тази гледна точка. Общественото мнение е още по-нерешително или нежелаещо да приеме клонирането, колкото е, ГМО. И си задавам въпроса е, след като комисията толкова настоява да се връщаме към този проблем, трябва да има някакви, е, може би, скрити причини. Някои колеги засегнаха това. И аз се присъединявам към техните тревоги. Е, особено по отношение на зародишите и семената течност, които се комерциализират и се изнасят, или пък е, е, потомството, което се отглежда в страни като Аржентина, Съединените щати или Уругвай. Има 300 до 500 хиляди говеждо месо, което внасяме от Съединените щати и Аржентина, страни, където клонирането е разрешено, няма никаква система за проследяемост. Значи тук се се държим лицемерно и лъжем потребителите. И се питам защо трябва да приемаме практиката на другите, която не отговаря на нашите собствени културни ценности. Бързо dziękuję. Бързо dziękuję, Благодаря много, госпожа Гростет. просто света се връща към този проблем, затова и ние се връщаме към него. Госпожа Магинес, господин председател, току-що пристигам, колеги, из, извинете ме за това. Но, нека да искам да кажа нещо случило се в Ирландия неодавна един Вот имаме в а, момента две клонирани, два клонирани коня в а, а, Ирландия, които са много известни и които са състезателни коне. Но Е, имаше така много голяма подкрепа за тях, заради техните постижения и така нататък. Но а, питам се, можем ли да имаме различни стандарти, когато става дума за а, тек, технологии, използвани а, примерно при а, трансфер на ДНК и така нататък. Можем ли да имаме два, два вида стандарти, две различни, два различни подхода, защото тук, тук, тук става дума за, една, за един успех, но е, нещата седат съвсем другояче, когато става дума за производство на храни. Госпожа, господин Турни. Благодаря, благодаря на експертите. Аргумента, че няма риск за безопасността на храните, губи своята легитимност, когато разбирам, че животните живеят по-малко, страдат и сме е, очудени от становището на ЕОБХ, подобно на това за бисфенола. Има ли реално проучване за е, нутритивните и хранителните качества на продуктите от клонирани животни? Мисля, че за, е, информацията, с която разполагаме, не, пости, не позволява да се стигне до някакво е, конкретно, сигурно заключение. Сали, więc poprosimy naszych... Дами и господа, до тук, макар и да не сме изчерпили изцяло списъка на искащите да зададат въпрос, ще дам, ще помола на експертите да отговорят на въпросите. И сега ще дам думата на нашите експерти. Благодаря, господин председател, за въпросите. Бих искал да спомена следното. Много от вас казаха, че има различни гледни точки, но те са обикновено по дребни въпроси. Аз и колега от КОПА сме на едно и също мнение в крайна сметка. Но, един от зададените въпроси беше следния – сега, може би някои е, така е, чу, чуха или разбраха, че клонирането би било е, целесообразно или рентабилно за економиката. Но. Но. Е, нека, нека не. Разби, нека не забравяме, че клонирането е всъщност само една от е, един от аспектите на разплода и ако, не, ако се постигнат успехи, то в един момент ще бъде доста рентабилно. От, от, от друга страна, доколкото разбирате и знаете, от другата страна на океана не са съвсем идиоти, така че а те клонират. Така че, значи, те намират някакво економическо преимущество за използването на тези технологии. И нека да кажем няколко думи за търговията с Съединените щати. Някои от вас зададаха въпроса, може и да се, да се проследят храни или други продукти от клонирани животни при носа им в Европейския съюз. Аз лично смятам, че е трудно. Просто нека, нека се надяваме, че броя на клонираните животни не е чак толкова значителен в Съединените щати или отвъд Атлантическия океан. Но ако искаме да ограничим или забраниме и продукти и храни от потомство или от поколения на клонирани животни, ще бъде много трудно и наистина ще се сблъскаме с много проблеми. Добре, ако примерно имаме един бик, да, добре, той няма да бъде включен в хранителната верига. Но ако той оплоди много крави, е, след това знаете, че това млякото от, е, от тези крави ще, ще, се, ще се произвежда и произвежда. Така че аз мисля, че е трудно и си най е лесно да се проследи храната от клонирани животни, но от техните потомства и поколения ще е много трудно. А, Не знам дали американците е, искат наистина да постигнат споразумение с европейците, до то ще е много трудно, ако продължиме в тази е, насок. Сега, колкото до научните изследвания. Ако останалия свят не клонира и ние да не клонираме, но крайна сметка ние трябва да бъдем конкурентоспособни в една област, която съществува навсякъде. Т.е. разплода и размножаването на животни се практикува навсякъде. В момента количеството семенна течност, която американците изнасят, е 10 пъти повече, отколкото ние можем да изнесем. Тоест, ние сме в трудно положение. Така че, ако можем, ако те могат да, да клонират един бик, който да е по-здрав и по-качествен от европейските бикове, просто ние губиме а, ние губиме, ние не сме конкурентно способни. Колкото до а, млечните продукти, до 2000, от След 2000-та година нещата се промениха. Ние започнахме да отглеждаме крави, които е, биват използвани за най-различни е, е, видове производство. Просто трябва да не забравяме, че от време на време трябва да се променят, промени и нашия подход, и нашите методологии. Благодаря. Благодаря. Господин Дейвид, ще продължа на английски с извинение към франкофоните, защото аз съм председател на Копа Коджега и макар и да съм горд французин, аз смятам, че за френски язик Европа е най-добрата промяна. Това е ходо. Госпожо Агилера, връщам се към вашето изказване, защото вие засегнахте един изключително важен за нас въпрос. Предпочитаме регламента на директива. Тъкмо, за да сме сигурни, че ще се прилага уеднаквено в цяла Европа. Успоредно с това давам пример с предложението, което в момента се обсъжда с комисията за зоотехническите норми, които да заменят старата директива, прилагана по различен начин в отделните държави членки. Затова, ако ще има ново законодателство в Европа по клонирането, то трябва да е регламент. Особено значение има това за проследимостта. Второ, е, към казаното от е, господин Бове, мога да кажа, че съм напълно съгласен с него. Не ни трябва клониране. Трябва ни е, стабилно животновътство. Европа все още има възможност да предложи альтернативи на американския и китайския модел по отношение на породите. Защото имаме холштайнско говедо за млечните породи и фризийското за местното направление. Имаме това, е което виждаме в света, но в Европа имаме скандинавски, имаме червеното говедо, имаме и много други породи, които се отглеждат само при нас. Ангус, например, е една порода а, от местното направление, а, която е широко разпространена в Италия и другаде. Затова разнообразието, генетичното разнообразие е едно голямо предимство с различните породи, които ние отглеждаме в Европа. Това за нас е изключително важно – Мисля, че целият отрасъл е наясно с необходимостта от запазване на разнообразието от породи. По-нататък. Да. Европейското общество е формирало своето мнение за това, че е неприемливо за потребителя предлагането на храни от клонирани животни. Но ние живеем в глобализиран свят и имаме клониране не само на семена течност на зародиши, но и на животни. И ние внасяме е, такива продукти. Затова е необходим един маркер в етикета, един суфикс. Ако се направи ДНК анализ, две клонирани животни по никакъв начин не могат да се различат. Ако имаме един бик, който а, е бащата, приплодът ще е съвършено еднакъв от генетична гледна точка. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на професор Блум. Заповядайте, 5 минути имате. Благодаря. Имаше въпроси защо ни е клонирането и мисля, че чухме вече отговора. Заслужава също така да се отбележи и, че генно модифицираните линии, които са отгледани в различни други части на света, могат да бъдат запазени именно чрез клониране. Когато има генетично модифицирано животно, чрез клониране може да се увеличи броя на екземплярите от него. Ето това е една възможна бъдеща практика. По-нататък Имаше един въпрос, отправен пряко към мене. Има ли някакви подобрения на методиката от гледна точка на състоянието на животните, хуманното отношение към тях, трудното износване на плода по време на бременността, раждането и така нататък. Клонирането се практикува доста отдавна, но методиката, използвана при бозайниците, е от 16 години. И проблемите продължават да бъдат все същите, както и в самото начало. Иначе казано, нямаме кой знае какво усъвършенстване на методиката. Това е един. Това е краткосрочното положение. Аз говорих за е, различни биологични видове. Клонирането е, причинява проблеми и за майката, и за приплода при бозайниците и при рибите. Всички изследвани животни. Създават се а, е, проблеми и при конете. А, е, тук чухме примера за а, е, клонирането на коне в Ирландия. Няма достатъчно научни изследвания по въпроса, но няма причини да смятаме, че при конете, за разлика от всички останали животни, няма да има проблеми. Факт е, че в някои други страни общественото мнение не е чак толкова разтревожено а, от а, а, въпросите на хуманното отношение на животните в САЩ, в Аржентина и някои други страни. Хуманното отношение към животните се пренебрегва. Европейската общественост обаче не проявява търпимост към тежки нарушения на хуманното отношение към животните. Мисля, че другите страни те първа ще трябва да наваксват. Имаше един общ въпрос. Може ли да се идентифицират клонираните животни и потомството им? Имаме паспортизация на говедата, имаме добра проследимост на животните, имаме по-добри методи за етикетиране, за имплантиране на чипове, на електронни ушни марки и може би е въпрос на близко бъдеще да имаме много по-ефтини методи чрез ДНК анализ да идентифицираме животните. За сега този метод е много скъп. Можем ли да идентифицираме животни, които са потомство на клонирани? Поради внесени яйцеклетки или семена течност. Ако е, е водена е, необходимата документация, то тогава това ще е възможно. По същия начин, е, както и ние работим с етикетирането на някои животни. Но, както каза и господин Давид, не можем да имаме абсолютно пълно идентифициране на клонингите, когато вече стигаме до второ, трето поколение потомство на клонирано животно. Трябва да се води отчетност, да има документация и е, като направим преглед е, на данните за ДНК на е, родителите, може да се идентифицира животното, но това е относително скъпо. Да не забравяме, че броят на тези е, животни е относително малък. А, колко проби сперма ще бъдат е, внесени, колко яйцеклетки. Не са чак толкова много и би трябвало документацията да е съвършено изчерпателна и да се проследи откъде идва семената течност. И поради тази причина, според мен, не може да се каже, че е невъзможно идентифицирането. Обществеността обаче отказва да а, приеме потомство на клонирани животни, а, отгледано в Европа и същевременно се оказва, че а, приема това потомство, когато то е отгледано другаде и е внесено. Благодаря. Благодаря. Приключваме с отговорите на експертите. Още веднъж благодаря за изказването им. Сега давам думата на госпожа Мой за заключителни бележки. Благодаря. Много се радвам, че следваме програмата и все пак има време. Добре, щом като а, в програмата има време, а, бих задал един въпрос на професор Блум. Allora, eh, è stato visto da studi che questi animali... Има ли проучвания, които показват, че майките и приплодът е, имат повишени равнища на хормони. И тези хормони след това да бъдат пренесени в храната, която се консумира от гражданите в местните продукти. И ако имаме завишени количества хормони в клетките на потомството, то тогава може да се стигне до клетъчни изменения и процеси, които обикновено водят до много голямо неравновесие. Има ли такива научни изследвания при животните? Дякую, пан посел Brum, panie, pan profesor, panie profesorze, bardzo proszę. Благодаря на докладчика. Давам думата на професор Брум. Благодаря. Всъщност господин Бове каза, че използването на хормони в процедурата има неблагоприятно въздействие върху животните майки. Така че то е факт, но вие питате за нещо друго. Вие питате за следващите поколения. Ако се използват хормони при размножителната процедура, не виждам никаква причина поколенията да бъдат засегнати по какъвто и да е начин. Използването на хормони няма никакво влияние върху потомството, върху майката, да, върху състоянието на младите екземпляри до някъде, но за следващите поколения по никакъв начин не би трябвало да има последици. Devo a livello di espressione genica anche. А, а също и на а, генно равнище, предполагам, че е така. Благодаря. Сега съвсем накратко да чуем и комисията. Чух няколко въпроса, отправени към комисията експертите отчасти им отговориха, но аз се чувствам длъжен да взема отношение. Първо се каза, че а, комисията непрекъснато настоява да се клонира. Мисля, че това не е съвсем вярно. От а, парламента дойде настоятелното искане а, да се разгледа въпроса и нашето предложение е в отговор на това искане като вземаме предвид и е, общественото мнение, което иска да се реши въпроса. Трябва да ви припомня, че ние предлагаме забрана на клонингите и забрана на храна от клонирани животни. Ето това е, което предлагаме. И тук основно се говори за потомството. Там е неясно, защото иначе останалото е изяснено и ние сме на една позиция. Единственият въпрос, който трябва да решим е какво правим с потомството, какво правим с следващите поколения. Искам да припомня, че продължават научните изследвания на първо място и на второ място, много важно, нямаме научен метод за разграничаване на храна, било то млечна или местна, когато тя е от клонирано животно или не. Както беше посочено от експертите, единствения начин да направим това разграничение е административно. Можем да го наречем документална проследимост, е, като е, се води документация и се проследят предходните поколения. Макар и не в големи е, количества, има внос – на семенна течност и яйцеклетки е, от страни, където тяхното клониране е разрешено. И аз тогава бих попитал европейските животновъди, защо ги внасят? Отговорът е ясен, защото те са високопродуктивни животни с изключително качество на размножителния материал. Ако е, наложим забрана върху вноса включително и върху размножителния материал, който е от изключително високо качество и помага на европейското животновътство, трябва да помислим какви ще са последици. Клонираните яйцеклетки, клонираните сперматозоиди, може би ще ни дадат по-лесен път за идентификация и разграничаване на клонираните животни, когато се опитваме да гарантираме проследимост. При тях е по-лесно, отколкото при потомството. Но се надявам, че оценката ще излезе до края на годината. Благодаря. В Благодаря много. С това приключваме работата на по първата част от нашето заседание закъсняваме с две минути. А сега ще предам председателството на господин Лавия. Сега продължаваме с а, втория панел. А, с специфичните афекти, ефекти, аспекти, свързани с работата на Комисията по колна среда. Ще дам само думата на госпожа Зомер, който е, която е нашия докладчик и която ще каже няколко уводни думи, а след това ще дам думата на нашите трима експерти, госпожа Зона. Благодаря, господин председател. С огромен интерес слушах всички изложения, изказвания по първата част. Беше много интересно и въпреки, че отдавна се занимавам с темата, чух някои нови неочаквани неща. Сега преминаваме към втората част от изслушването, организирана от Комисията по околна среда, а именно научни и етически аспекти на проблема и отношение към потребителите. Е, имаме много видни участници, представители на Европейския орган по безопасност на храните е, и по-специално научната стратегия, господин Тобин Робинсън. Е, приветстваме също представителя на Европейската група по етика, свързана с новите технологии. Етиката тук има огромно значение. И накрая е, представителка на Европейската е, организация на потребителите. Е, нашата комисия отдава огромно значение на безопасността на храните. И гледната точка на потребителите ни интересува живо. С удоволствие ще изслушам нашите участници, нашите гости и експерти. Благодаря много. Сега давам до господин Тобин Робинсън, който е завеждащ отдел научна стратегия и координация към Европейската агенция за безопасност на храните за 10 минути. А, по искане на Европейската комисия ЕФСА излезе с становище през 2008 година. През през 2009 и през 2010 година. Отдела на господин Робсън е отговорен за прилагане на научната стратегия на ЕФЦА и също така за проучване на риска и е, предвиждане на риска по цялата хранителна верига. Господин Робинсън, имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа, добър ден. Бих искал с няколко думи да ви кажа каква е, е работата на ЕФСА в областта на клонирането, като ви напомня е, каква е ролята на Европейската агенция за безопасност на храните, която е всъщност основния орган за оценка на риска в областта на храните и фуража. Работиме в тясно сътрудничество с националните органи и е, провеждаме консултации с всички заинтересовани страни. Е, ЕФСА има за цел да дава независимо е, научно установище и информация по а, съществуващите и бъдещи а, ри, евентуални рискове. Също, ние сме една независима агенция, която се финансира от Европейския а, съюз, но работиме а, независимо от Европейската комисия, парламента и държавите членки. Европейската комисия поиска от нас становища по въпроса на безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните, както и околните среда. Излезахме с подобни научни становища през 2008, 2009, 2010 и 2012 година. Като Е, научното становище, което бе представено през 2008 година, бе поискане на Европейската комисия. Е, то проведе се едно, една публична консултация. Получихме е, от 64 заинтересовани организации и заключенията в областта на клонингите беха че разполагаме с достатъчно информация само за прасетата и кравите, както и за здравето и хуманното отношение по проблеми свързани с ранната възраст на животните и че с безопасността на храните не беше никакъв проблем, що се отнася до месо и млеко от клонирани животни. По-нататък през 2009 година направихме проучвания относно здравето и хуманното отношение към животните по време на целия цикъл на живот и беше зададен въпроса, може ли тази информация да бъде разпространена и да се отнася и за другите видове. Оказа се, че не. През 2010 и 2012 година ни бе е, отправено същото искане. Тогава е направен един цялостен преглед на научната работа в областта на клонирането на животните и техните е, потомства и поколения. И направихме една широка дискусия, в която обсъждаха участваха много а, експерти, като заключенията бяха практически същите, като през 2008 година. В областта на безопасността на храната от а, научните изследвания, с които разполагаме, става ясно, че няма никакви разлики между продуктите, които са от а, а, клонирани животни спрямо а, тези от а, животни а, е, традиционно отглеждани, от гледна точка на съставките, витамини, калциум и така нататък. Също така разпола, разполагаме с а, допълнителни изследвания, които показват, а, че няма промяна а, в а, епигенетичните а, и в алергенните съставки. В областта на здравето и хуманното отношение същите проблеми бяха повдигнати, същата загриженост бе е, изтъкната. Първо, относно продължителността на живота чрез, в ранната възраст на животните и твърде и осложненията при бременността на при имплантиране на зародиш. През 2012 година стана дума, че е, ефективността не се е променяла. Има, разбира се, подобряване на технологиите, но се смята, че като цяло ефективността не, е, не се е повишила. При успешното клониране е, при кравите между 6 и 15%. А, и ако сравниме с а, е, инвитро оплождането, където успехите са 45 до 60%, процентът е много нисък, колкото при прасетата. Успешното клониране е не повече от 6%. Беше бех ни зададени въпроси, свързани с рисковете за околната среда. Заключенията е, че няма рискове за генетичното разнообразие, както и за биологичното разнообразие в околната среда. Тоест, не разполагаме с показатели, които да доказва, че има повече рискове, проистичащи от клонирани животни, отколкото от животни, които са били традиционно отгледани. С това смятам да приключа до тук. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата на следващията. Тук. Доминика Кросо. Пютоменек, който ще даде е, гледната точка на Европейската група на етика по въпросите за клонирането. Група of ethics Европейската група по етика на науката и новите технологии получи запитване от председателя на Европейската комисия да даде етично заключение по клонирането на животни за производството на храни. Публикуване на нашия материал и аз бих ви препоръчал да се запознаете с цялата публикация, ако тя представлява интерес за вас. По а, а, молба на председателя на Европейската комисия формирахме експертна група, която да разгледа научните, е, животновъдните и всяка други аспекти на проблема. Събрахме цялата налична информация – Проведохме и обществени консултации, получихме над 300 отзива и становища, проведохме и обсъждане на кръгла маса тук в Брюксел с заинтересованите страни и представихме становище, което според нас е принос към формирането на становището на Европейската комисия по етичната страна на клонирането на животни за производство на храни. Етичните аспекти могат да бъдат разгледани в четири раздела. Първо, за клонираните животни и приплодът. Както вече чухме и тук, има изразено безпокойство от консумацията на продукти от клонирани животни. Има също така и голяма загриженост за състоянието на животните и хуманното отношение към тях. Вторият раздел или втория кръг етични съображения са свързаните с здравето на човека, безопасността на храните и сигурността на храните, защото може да се изтъкне аргумента, че технологията може да представлява интерес за производство на храни. Най-вече е, етичният въпрос е свързан с безопасността на храните. Но да се говори за безопасност на храните става малко хлъзгаво, защото това ще означава, че ние вече сме загърбили първоначалния въпрос дали е етично клонирането на животни и размножителен материал. На трето място, етичните съображения се отнасят до опазването на околната среда, опазването на биоразнообразието, на видовете и тяхната безопасност, както и устойчивостта, замърсяването и влушаването на околната среда. Изразяват се е, безпокойства, е, че клонирането може да навреди на околната среда. И четвъртият кръг етични съображения са с общо социален характер. Дали клонирането е приемливо за обществото, дали е благоприятно за него. Консултирахме се с лекари и учени, както и носители на интелектуални права на собственост. Както виждате, част от тези съображения са от по-общ етичен характер. Те се отнасят не само а, до конкретната тема клониране на животни, но и по-общо до развитието на е, земеделието, животновътството, безопасността на храните, хуманото отношение към животните, обществените възприятия, една от възможностите да се използват методиката трябва да се обвърже с интелектуалните права на собственост. И разработилите е, технологиите имат право на интелектуална собственост. Макар и този въпрос в момента да е второстепенен. Най-важният за момента е въпроса за безопасността на храните. Както е посочено в нашето становище, получихме много изчерпателна документация от Агенцията на САЩ за храните и лекарствените средства – и е, становището на Европейския орган по безопасност на храните. Медицинското заключение е, че клонираните животни никога не влизат в хранителната верига. Те са твърде скъпи, за да бъдат ползвани за производство на храни. И дори и поради този аргумент сам по себе си за безопасността на храните, те не представляват риск. От тази гледна точка аргументът е приемлив. Но а, е, има сериозна загриженост а, за хуманото отношение към животните, към тяхното състояние. възприятието в Европа и в други страни, като например в Америка, е различно. И все още стои открит въпросът. По-нататък етичен въпрос е опазването на биоразнообразието. Чрез клонирането може да се стигне до обедняване на а, генетичното разнообразие на селскостопанските животни. Но може да се каже, че и с конвенционалната практика постигаме същите цели. Миналият месец почина разплоден бик, който е е, родител буквално на милиони крави. Е, той не беше клониран и такова разплодно животно може много рядко да се намери. А, затова от тази гледна точка разнообразието на генетичния материал не намалява, а се обогатява, ако бъдат клонирани такива разплодни животни. Но е, на този въпрос е, ще се спре и следващия оратор е, по-подробно, когато говори за е, общественото мнение и за позицията на потребителите. Ние представихме нашето мнение пред Европейската комисия още 2008 година и ги потвърдихме в последствие. В заключение трябва да кажа, че конкретно в областта на хуманното отношение на животните трябва да се прилага принципа на пропорционалност. проблемите с приемането от общественото мнение и хуманното отношение към животните все още не са решени. Обсъдихме и темата за етикетирането. Знаем технически колко трудно е, е етикетирането. Помислете си че в млекосъбирателните пунктове е, се е, смесва мляко от е, най-различни животни и проследимостта е много трудна. Използването на методика на основата на ДНК може да реши въпроса. За сега тя се прилага много ограничено. Не е възможно в големи мащаби да се направи, но тя би могла да бъде разпространена. Thank you to you. And uh, now I will give the floor to... Благодаря. А сега давам думата на госпожа Ками Перин, която е старши експерт в областта на хранителната политика в БЕК, Организацията на европейските потребители за да ни представите гледната точка на потребителите. Благодаря, дами и господа. Вече тук се чуха различни аспекти на клонирането. Аз ще се опитам да ви представя виждането на европейските потребители по този проблем. Е, ще прескоча първият е, слайд е, който... и ще премина към отношението на, европейци, на европейците към, а, европе, към клонирането. Беха направени две, разслед, две разслед, изследвания, едно през 2008, едно през 2010 година. И в, от, по двете изследвания се вижда, че европейските потребители са ем, отрицателно настроени към клонирането. 84% се боят от дългосрочните последици, 58% смятат, че това е абсолютно недопустимо при производство на храна. Две трети от тях смятат, че има етически проблеми и трябва да се отхвърли клонирането. А, и 69 смятат, че има риск както за животните да бъдат разглеждани като стока. И 83% смятат, че това трябва да бъде обозначено на етикетите, ако подобни продукти се продават в европейските супермаркети. В Съединените щати също 53% е, смятат, е, че е, не биха купили продукти дори и те да са безопасни и 69% от тях че не трябва да се използва клонирането за използване на храни, а 46% имат етични или морални възражения. Както доколкото знаеме, не се, в момента не се извършва клониране а, с целджовска цел в Европейския съюз и няма да се извършва такава до 2020 година. Има подобни дейности в някои страни, като Съединените щати, Канада, Аржентина, Нова Зеландия и други. Е, клониране се извършва на е, говеда и млекодайни е, животни, до известна степен на прасета в Съединените щати и китайци и най- най-вероятно също се започват а, прилагане на тех, технологии за клониране на овци и кози в Съединените щати, но на много малък мащаб. Е, в Канада се, се, се смята, че храната от клонирани животни и техните е, поколения са е, нови храни, т.е. необходимо е, необходимо е разрешение преди допускане на пазара. В в трети страни обикновено не, не се прави разлика между а, клонирани животни и животни, които са традиционно отглеждане, макар че в а, е, Нова Зеландия да има задължителна система за идентифициране и регистрация а, е, с цел а, е, да могат да бъдат дадени отговори при запитвани от чужди пазари. А в а, Канада, Съединените щати и в а, Бразилия има частни инициативи в тази а, област. Както знаеме, в Европейския съюз има вече индивидуално идентифициране на семенна течност и ембриони, но все, все още не, не, няма задължително проучване и изследване дали а, този репродуктивен материал е от клонирано животно. В а, ш, Що, що се отнася до проследяването на цикъла на живота на различните животни. В Европейс... Европейския съюз имаме най-добрата система за свършването на това но проследяването се извършва предимно за говеди. Виждате тук една таблица, която не е много ясна, но всъщност е, е, предоставена от господин Хансън. И тук ви виждате е, изискванията за е, проследяемост на клонираните животни в Съединените щати по видове. За, за съжаление обаче това не е влезло в предложението на комисията от 2013 година. Е, страните, храната от клонирани животни се смята като нова храна, т.е. изисква се разрешително преди допускане на пазара. Но преди няколко години, през 2010 година, в Обединеното кралство, в вестниците, бе ам, ам, Дока има, имаше стети във вестниците с, с доказателства, че млечни и местни продукти са били навлезли в а, хранителната а, верига. Това само по себе си не беше, не, не беше не, не е забранено, но предизвиква голямо реакция. Знаеме, че клонирането е сравнително нова технология, все още има малко мал нисък успех, така че смятаме, че е, комисията не е отговорила на очакванията на потребителите, защото в предложението не се съдържат елементи, които да осветляват достатъчно а, а, общественото мнение. Реализирахме също така, че има някои търговски аспекти, които трябва да влезат в предложението на Европейския съюз. Не трябва, няма да навлизам в подробности, но смятам, че тъй като на европейския пазар все още няма достатъчно или има много малко количество храни от клонирани или евентуално планирани животни, сега е момента да се предприемат съответните законодателни е, мерки. Но защо, защо в, в предложението на комисията няма нищо свързано с а, е, репродуктивния а, е, материал от а, е, клонирани животни? Аз а, тук съм включила гледни точки от различни държави партньори на Европейския съюз, които ще, ще следят много отблизо законодателното, развитието на законодателните документи в Европейския съюз. Така че трябва, можем да се запитаме и доколко е, търговски съображения са продиктували е, съдържанието на е, предложението на Европейската комисия. Бихме искали да има е, забрана на храни от клонирани животни и за внос на храни от клонирани животни. Това се съдържа в предложението на комисията. Бихме искали също така да има система за проследяване на репродуктивния материал, семенна течност и ем, ембриони. И това всъщност тези изисквания отговарят на ам, до, практически договореното от Европейския парламент и съвета преди три години. Просто бе пропусната една възможност за да се постигне споразумение, но при всички случаи трябва незабавно да бъде включено изискване за етиктиране на пресно месо от клонирани на животни. И Същевременно натиск от страни на партньорите или преговарящите страни в никакъв случай не трябва да е, заставят Европейския съюз да приема законодателство, което да не отговаря на изискванията на е, потребителите. Защото, доколкото е, разбрахме, имаше. Е, според някои източници се каза, че е, изискванията за етиктиране са в съответствие с е, изискванията на СТО и ГАТ. Мисля, че е, дог... е, TTIP, вместо да, да, да бъде разглеждано като едно препятствие, трябва да бъде разглеждано като една възможност да се приемат е, правила, които да бъдат в интерес на е, потребителите от двете страни на Атлантика, защото техните искания и очаквания са много сходни. Благодаря ви за възможността да ви представя гледната точка на, на потребителите и с удоволствие бих отговорила на вашите въпроси. Our... Благодаря. Сега можем да почнем разискванията. Незабавно давам думата на господин Лизер. Благодаря много, господин председател. Благодарности за нашите трима гости. Бих искал да задам няколко въпроса с ваше позволение. Във втората част бяха повдигнати много важни за нашата комисия въпроси, комисията по околна среда. Наистина, двете предложения бяха обект на консултации и мога да потвърдя това. В началото предложението беше много по-амбициозно, но в службите на комисията. Това амбициозно предложение беше преработено и занижено, именно с оглед на преговорите по трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. <clears throat> Трудно е да се обясни на европейската общественост, че няма да приемаме законодателство или мерки в Европа, само за да не подразним нашите приятели американци. <clears throat> Мисля, че това е тема, по която не трябва да правим компромиси, но нещата така или иначе се развиха в тази посока. Така е, че предложението трябва да бъде променено. Що се отнася до етикетирането, мога да призная, че не е лесно да се извърши проследяване и да се гарантира етикетиране. <clears throat> Аз имам докторска дисертация в областта на генетиката и оплождането инвитро ме интересува особено имаме методи за диагностика на генните заболявания, но ако месо от поколение на клонирани животни бъде етикетирано, питахме дали може това да бъде направено, дали може да бъде направен един надежден тест, за да видим как ще се извършва това. всички хранителни продукти и, имат, съдържат ДНК, но кой ще ни предостави генетична информа, информация за клонираните животни? Има няколко хиляди е, има хиляди животни, които, примерно, които са а, по поколение на даден разплоден бик а, и а, а, мисля, че е абсурдно да се дават много пари само и само защото даден размножителен материал е на някакъв супер разплоден клониран бик е, това са абсурдни аргументи, които не можем да приемем. Защо трябва да е, пилеем средства само защото някой иска да ни убеди, че това е най-качествения генетичен материал или размножителен материал. Аз искам все пак да знам точно какво представлява този е, разплоден бик. Наистина ли е, има тези качества? Е, държавите в Латинска Америка и Съединените щати също е, се нуждаят от е, това, което ние изнасяме и трябва да преговаряме с тях, за да въведем някаква законова рамка. При нас има строго определени правила, които са в сила по отношение на прясното месо, происхода му и не само, не само говеждото, свинското, птичето месо. е, необходима ни е информация за генетичния происход на животното. Това беше заявено и в парламента, но комисията не реагира. По отношение на европе... представителя на групата по етика, не трябва да забравяме, че колкото по-съвършенна става техниката на клониране, толкова по-лесно е, тя може да бъде пренесена и е, в, в, към, към хората. Е, за момента учените твърдят, че не може и дума да става за прилагане на клонирането при хората, защото Знаем, че това води до заболявания и малформации при клонираните животни и може да причини подобни явления и при хората. Но ако се усъвършенства клонирането в животновътството, може би ще бъдат намерени нови решения и някаква шепа учени ще бъдат поблазнени да прехвърлят тези технологии при хората, след като те е, дават добри резултати при животните. Така че трябва да се подаваме на, на харта за основните права. Ние при всяко положение ще, ще пречим на всеки опит да се е, прехвърли клонирането сред хората, защото положението става тревожно. Не, не виждам кой ще попречи след време някой да пожелая да, да прилага тази практика и при хората. Госпожа Мюллер. Благодаря, господин председател. И искам да по, задам въпрос към представя на Европейския орган за безопасност на храните. Как стоят нещата за качеството на хранителните продукти от клонирани животни, които са внос? Как а, следите а, продуктите внос от Съединените щати? А, е, да не са е, от животни, за които е необходимо предварително разрешение. Защото е, продуктите от клонирани животни могат да имат някои недостатъци. Всъщност, животните имат. Може ли такива проблеми да възникнат, когато продуктите са от потомство? ще се спре на някои от аргументите, изложени от господин Лизе. Говорим, да кажем, за семенна течност от е, БИК можем да получим информация за ДНК, но е, можете ли да ни дадете някакъв по-конкретен отговор за АДН структурата или промените при тези животни? И е, ако има проблеми при клонираното животно, то отразява ли се на безопасността на хранителните продукти? Си. Госпожа Пилара Юсо. Благодаря. Бих направил един коментар преди да задам своя въпрос към господин Доменек. Вие говорихте за хуманно отношение на, към животните и за етика. Съгласна съм с това, което казахте. Ако искаме да се противопоставим на клонирането, това е един силен довод, който трябва да използваме. Говорихте и за безопасност на храните, и за доклада на Европейския орган за безопасност на храните, е, който установява, че е, продуктите от клонирани животни не представляват някакви сериозни проблеми, сравнени с другите продукти от обикновени животни. Но смятам, че е, безопасност на храните не е достатъчен аргумент. Говорихте и за биоразнообразието. Всъщност, едно колонирано животно не носи някакви генетични промени. Напротив, клонира се един единствен екземпляр, едно единствено животно. И няма разнообразие. Съвсем друго е, друг е подбора, който се прави в животновътството. Подбира се най-доброто животно и разбира се, в такъв случай може да бъде клонирано. Това се прави в Испания с биковете. Era solamente eso. Creo que eh, poner como. Y, uh... трябва е, на всяка цена да подхождаме сериозно. Не трябва на, непременно да вадим като довод э, факта, че продуктите са безопасни. Трябва да сме откровени, да обясним по какви е, е, реално причини не искаме да има клониране. Госпожа Агилера. Благодаря. Е, аз имам няколко въпроса. Е, един е във връзка с казаното вече от госпожа Аюсо. Съгласна съм, че не виждам връзката с генното многообразие. Може би трябва да доразвиете това, което казахте. Аз съм напълно съгласна с госпожа Юсо. Това отдавна се прави селското стопанство, в животновътството и не виждам къде е риска за разнообразието. Госпожо Перан. Бих искала да знам дали хората си дават точна сметка какво представлява клонирането. Убедена ли сте, че те наистина познават из основи темата? Клонирането е термин, който а, има отрицателни конотации. Хората знаят ли наистина за какво става въпрос? Ние не сме експерти, а обикновените граждани въобще имат ли представа какво представлява този процес? Освен, и освен това, знаете, че има маркетинг стратегии за или против някои е, явления. И аз не искам да, нещата да се приравняват, да кажем, клонирането да се сравнява с генномодифицираните е, организми. Искам да чуя вашето лично мнение. Вие, вие какво смятате? Знаят ли гражданите точно как, за какво говорят, когато се споменава клонирането? Е, защото темата е наистина важна. И още нещо, с което ще приключа. По мое мнение, научните изследвания проследяват, разви... осигуряват развитие, напредък. И аз съм твърдо убедена, че те трябва да продължават, разбира се, съпътствани от всички предпазни мерки, които можем да си представим. В Испания и в моята област е, се вършат изследвания за стволовите клетки, които е, имаха огромен благоприятен резултат върху качеството на живота. А в началото хората бяха против бяха направени много неща в тази насока. Трябва просто да спазваме е, правилната пропорция някак си има желание да се стига до крайности и в мнението за, и в мнението против. Тези изследвания в областта на стволовите клетки в крайна сметка подобриха изключително перспективите за здраве и за качество на, на живота. Така че нека нюансираме нещата. Е, изправени сме пред е, много сериозно предизвикателство или проблем. Това е, е здравето на животните, хуманното отношение към тях. Напълно мога да разбера всички притеснения, свързани с това, както и етичните проблеми, които възникват във връзка с клонирането. И слушах внимателно и господин Лизе. Има риск да се стигне някой ден до клониране на хора, а това наистина ни плаши. Е, проблема с хуманното отношение към животните не е решен и не трябва да обягва от нашето внимание. Е, той трябва да бъде решен поне в Европейския съюз. Ние искаме е, законотворчество, документ, който да забрани клонирането. Вече имаме добра изходна база, но трябва да, да оправим нюансите. Господин Хек. Благодаря, господин председател. Позволете и аз да благодаря на гостите, експерти и на всички колеги, които ме предшестваха, които очертават ясно определена тенденция. Трябва да признаем, че в всички държави членки на Европейския съюз се преосмисля отношението между човека и животните. Това става и в Съединените щати и не е странно да чуем, че 66% от потребителите отхвърлят клонирането по морални или етични причини. През последните 100-150 години отношението към животните се сведа до, е, като, до отношение като към машини, които трябва серийно да произвеждат. Е, отношението, връзката човек-животно се е, промени до такава степен, че е, се стигна до, до, и до клонирането на животни. Да, е, разбирам аргумента, че трябва да напредва и науката. Но, подобно на Айнштайн, е, трябва да се запитаме докъде води е, е, напредъка, след като е, е той довел и до атомната бомба над Хирошима. Така че не трябва да прибързваме и е, е добре да оказваме някакъв отпор на натиска отвъд Атлантическия океан. Трябва да бъдем предпазливи, много предпазливи спрямо последното развитие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 експертите, които внесаха допълнителна светлина по проблема. Аз съм съгласен с мнозина от преждеговорившите, които поставиха ударението върху етическите проблеми. Ако вземем като пример генно модифицираните организми, ще видим, че там също има съпротива още по-голяма е съпротивата спрямо клонирането. И ако <clears throat> си помислим, животновъдите в Европа не се нуждаят от технологията на клонирането. Така че аз съм от страната на тези, които настояват да бъдем предпазливи. Въпросът е много важен. Днес а, виждаме колко много етически и морал, морални въпроси са свързани с тази тема. Ние тук в Европейския парламент а, в началото на 2015 година се занимаваме изключително много с трансатлантическото партньорство за търгови и инвестиции, ТПТИ, и смятам, че е, там трябва да поставим ясно картите на масата. Нашата позиция трябва да бъде пределно и ясна и категорична в преговорите. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. За това веднага давам думата на тримата експерти, в реда, в който се изкара, изказаха, за да дадат своите отговори. Господин Робинсън. Благодаря, господин председател. Първо, по въпросите за търговията, етикетирането, проследимостта, всички те са извън вниманието на ЕОБХ за храните, които идват от Съединените щати, не разполагам със статистика. Беше поставен и въпроса дали е влушено състоянието на клонираните животни и при плода продължителността на живота и е, репродуктивния е, потенциал са сравними, което означава, че те имат перфектно функциониращи имунни системи и не можем да очакваме никакви неблагоприятни събития. За генетичното разнообразие е, в околната среда е, беше поставен въпроса и съответно ние отговорихме на него, а не за е, генетичното богатство на клонираните животни. Thank you very much if you allow me as some of the questions have been Благодаря. Ще отговоря на испански, е, защото част от въпросите бяха зададени от испански е, депутати. Говорих за безопасност на храните. Това беше всъщност един, един от основните проблеми, който безпокоеше групата по етика по, по това време много от заинтересованите страни участваха в консултациите и изразиха своето безпокойство. Докладите на ЕОБХ и на Федералното министерство на селското стопанство в Штатите дават уверение за безопасност на хранителните продукти от потомство на клонирани животни. Но, ако направим сравнение с, е, с продукти от неклонирани животни, от обикновени животни се вижда. Все пак че, е, съществува някакъв риск, може би, но това е хипотетичен риск. Точно с този хипотетичен риск нашата група трябваше да се занимае. Ние внимателно поручихме доклада, получихме и други доклади и мисля, че сега мога да отговоря. Получихме достатъчно голяма увереност в липсата на опасност. Клонирането е е, краен пример на намаляване на многообразието. Има малък брой е, родители, които имат огромно, многобройно потомство. Ако увековечим този генен източник, така да се каже, всъщност ние увековечаваме едно, един и същи генетичен материал. Това, според мен, е свеждане до крайност на а, довеждане до крайност на генетично еднаквяване. Дадахте пример с този испански разплоден бик да, правени са опити, но знаем, че тези опити в крайна сметка бяха прекратени, защото има някои странични, съпътстващи качества, които не се предават при клонирането. Да, чух внимателно вашата пледуария в полза на научните изследвания. Разбира се, един учен не може да бъде против изследванията, но има някои търговски проблеми, които са без, и, без изход, без решение. Тук все пак говорим за генетика, за възпроизвеждане, разплождане, размножаване при животните, въпроси, които трябва, към които трябва да подхождаме внимателно, преди да вземем решение. Говорим все пак за малък брой животни, за една не, не толкова често прилагана технология. Селските стопани имат съвсем други методи и в крайна сметка те ще решат дали е, тази технология ги интересува или не но има и други приложения на клонирането, които могат да представляват интерес. Благодаря. Thank you very much. Uh, regarding the, the question, um... Благодаря. Дали без предварително разрешение се пуска на европейския пазар внесена храна от Съединените щати, произведено от потомство на клонирани животни не можем да твърдим обратното, че ги няма. Същевременно има мораториум върху пускането на пазара, макар и временен, освен ако няма измама, можем да кажем, че такива храни на европейския пазар няма. Възприятията се измерват в, от евробарометър и хората добре разграничават генната модификация от клонирането. В повечето случаи хората са наясно, макар и около половината респонденти да смесват понякога понятията не това е проблема. По етични съображения потребителите отхвърлят клонирането на животните. 77% от потребителите се тревожат, че клонирането на животни е първа стъпка към клонирането на хора. 69% твърдят, че клонирането е комерциализирано отношение към животните. На тях се гледа само като на стока, на източник на а, храни. Може до някъде а, да се а, приеме клониране при а, запазване на биологични видове, но тук говорим за храна. Трябва ли да произвеждаме храна от клонирани а, животни и подомство? И тук европейският потребител е категоричен. Не. Благодаря много. Сега дам думата на комисията да изясни позицията си по въпроса. Благодаря. По-скоро коментари, защото за мен това изслушване е а, много а, полезна възможност да обсъдим въпроса. А, преди всичко, тук беше казано, че би трябвало да намерим е, метод е, за идентифициране на индивидуални животни, ако те са толкова редки. Аз съм съгласен. Ако трябва да се потърси конкретен индивид на основата на генетичния материал, това е възможно. Не е възможно обаче е, да се види кой е копието и кой е оригинала. Генетично те са еднакви. Ако имате семенна течност, няма никакъв начин да знаете дали е от оригинала или от клонинга. Науката е стигнала до тук. Нямаме обективен метод за разграничаване на клонинга от оригинала. Второ, Когато говорим за е, генетично разнообразие, казва се, че чрез клонирането то се е, обеднява. Но интензивното земеделие води до същите резултати по дефиниция ние подбираме онези животни, които най-добре отговарят на нашите цели. И по такъв начин ние намаляваме генетичното разнообразие. Затова въпросът ми е, ще спрем ли интензивното земеделие и животновътство, защото обедняваме генетичното разнообразие или не? Резултатът от него и от клонирането е един и същ. Третия коментар – е аргумент, който чуваме многократно. Говорим за клониране, защото така ни карат американците. Категорично трябва да заявя, че това не е вярно. Трябва да приемем, че клонирането е научен резултат, който не може да остави Европа на страни. Може да има гласове за и против, но да не забравяме, че и в Европа има научни кръгове и дори е, хора от отрасъла, които смятат, че има голям потенциал в клонирането. И за това ни трябват ясни правила. Ясните правила ни трябват за Европа, не за Америка. Съвсем ясно трябва да стане. Трябва ни решение, което да отговори на нашите европейски потребности, а не е, да бъде отговор на искане отвъд океана. Това съвсем категорично трябва да го кажа. То ни трябва за наши цели. И най-сетне, с удовлетворение забелязвам, че а, кристализира убеждението, че тук имаме проблем, който има етично измерение, измерение свързано с хуманното отношение към животните, но в никакъв случай не с безопасността на храните. Затова ни трябва ясна нормативна уредба. За хуманното отношение към животните можем да се позовем на изричните норми в договора, но етичният проблем не е така ясно уреден. Ето, в тази посока ни трябва по-нататъчно обсъждане, за да видим как ще бъдат закрепени в законодателни норми тези етични изисквания. Обсъждаме правилата, които предлагаме. Напълно разбирам, че етичният спор може да се разпростре много нашироко. Далеч отвъд производството на земеделски и животновъдни продукти. Но трябва да имаме здрава законодателна основа, която е много важен елемент на дискусията. Благодаря. Благодаря. А сега ще дам още веднъж думата на нашите докладчици за заключителни бележки преди да приключиме с това тъй интересно изслушване. Госпожа Мой. Грация. Благодаря, уважаеми колеги. Както вече имах възможност в увното си слово днес да кажа, имаме анализът за клонирането и храната от клонирани е, животни на, европейската, е, на Европейския орган за безопасност на храните. Вярвам, че всички ние, европейските граждани, заслужаваме повече внимание. Не мога да си представя, че Европа е, ще се държи към своите потребители с пълно безразличие и а, високомерно. А, месото и млякото от а, клонирани а, животни е факт от а, години и а, в а, лабораторни а, условия се правят а, изследвания, а, които ни показват, че хората не могат да са сигурни дали такива храни се потребяват или не проблемите за здравето на популацията е един въпрос, който трябва да се решава от органите за опазване на общество здраве. Продължавам да настоявам на темата за хуманното отношение към животните. Ако сериозно гледа Европа на този въпрос, никакъв случай не трябва да допускаме компромис с този принцип. Не бива да се допуска страдания на животните. Това не може да бъде предмет на преговори. Не можем да отстъпим от тази норма. Европа винаги е, е била известна с качеството на своите продукти, а не толкова с количеството. Затова а, нека да не се целим толкова много в а, производство в а, големи мащаби, да мислим за здравето на а, нашите граждани и а, за доброто състояние и хуманното отношение към животните ако имаме научна сигурност по отношение е, на е, клонирането, ще можем е, да работим по-успешно, но в никакъв случай нямаме такава сигурност. Например, третирането с хормонални препарати може да в дългосрочен план да се отрази на човешкото здраве. И може да се наблюдават различни отклонения в дихателната система, белодробни аномалии, клонираните животни, което означава, че има и на генетично равнище изменения и те могат да се отразят на хората. Европейските граждани трябва да са наясно какво е, се предвижда за а, техните крани. Не искам просто да кажа какво а, трябва да а, обсъждаме не само а, научните изследвания, защото е, има ясна разлика между клонирането е, в лабораторни условия за научни цели и онова, което влиза в е, хранителната верига и което се предлага на е, пазара за това е, е особено е, трудно да се направи стъпка назад. Това не можем да допуснем, защото носим отговорност пред всички наши граждани. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Зонар, докладчик от името на ЕНВИ. Благодаря, господин председател. Първо нека да благодаря на всички участници, на гостите и на колегите депутати, които много сериозно се включиха в дискусията и зададаха много интересни въпроси, които позволиха да видим нещата по друг ракурс. В заключение от цялата дискусия може да кажем, че селските стопани не желаят клониране, пазара не се нуждае от подобни продукти и дори ако животните клонителни животни и тяхното потомство не е, крият кой знае какви проблеми, все пак е, още нямаме пълна сигурност е, по отношение на е, здравето на животните, продължителността на живота. Виждаме, че има проблеми, има сериозни заболявания така че остава да се направят още много неща, Очаквани, много работа. Е, вече от 15-16 години има клонирани животни, но проблемите не изчезват. Е. И а, е, изследванията трябва да продължат, за да бъдат решени проблемите с а, здравето и с продължителността на живота. А, така че перспективите не са много розови. Новите методи на клониране не са на не са готови, не, са, не сме чули да се прави нещо в тази насока и Казвате, че няма голям брой животни, клонирани животни, от които се взима семенна течност и въз... размножителен материал, но все пак трябва да има някакъв контрол. Трябва да се проследяват всички продукти, които произлизат от клонирани животни. Има конвенционални методи на възпроизводство, които позволяват да се проследяват продуктите, да се проследяват животните. Що се отнася до месото от клонирани животни, е, много е важно. Ние въведахме проследяване на генно модифицираните организми. Защо да не, да не се направи това и за клонираните животни? Вярно е, че не винаги това е лесно, но е, ако не може за, за конкретно а, месото да, да, да бъде установено откъде произлиза, би трябвало да има някаква система за проследяване. Аз си слушах много внимателно а, всички колеги и наистина смятам, че трябва да има проследимост. Бе, е, имаше опасения, изразени от колегите, че клонирането може да бъде постепенно прехвърлено към хората с подобряването на технологията. Аз също се притеснявам от този риск, защото всички е, технологии, които е, се прилагат при животните, в един или друг момент се прехвърлят и при при хората. И за мен е много важно да има забрава, забрана, защото иначе не можем да предвидим как ще се развият нещата. И тъй като технологията не може да бъде усъвършенствана, през последните години не сме видяли никакво подобрение, а, ще бъде ли, е, ще трябва ли да продължаваме с е, клонирането, ще го прави ли при домашните любимци, при, е, при конете, след като знаем, че това причинява съществени проблеми при, при животните. Ако разрешим клонирането, и, и, и, и използването на хранителни продукти, няма да има никаква пречка да то да се е, е, използва и при домашните любимци. За сега всичко, което е решено от парламента, е направено от предишния парламент, но всички опасения, които бяха изразени и преди, си остават, особено етическите и здравните аспекти И по отношение на продуктите от клонирани животни, един от а, изказалите си заяви, че това не е кой знае колко разпространена технология. При това положение да, струва ли си да, да, забран, да забраняваме? Ако това е една маргинална технология, наистина заслужава ли си да хабим толкова енергия, за да я забраняваме? Технологията на клониране отдавна се обсъжда в парламента, но трябва да намерим правните е, инструменти, които ще ни позволят най-добре да уредим е, проблемите с клонирането. Не е достатъчно просто да го забраним и да заявим, че всичко свързано с това няма значение. Това ще противоречи на нашите собствени убеждения. Ние в Европейския съюз носим отговорност. Миналото винаги сме действали и смятам, че трябва бързо да а, приемем някакъв законодателен инструмент, защото преговорите по ТПТ и продължават и е важно Европейския съюз да вземе независимо решение, което да има дълъг живот Надявам се, че то няма да отнеме много време, ако има политическа воля. Още веднъж благодаря на всички, които участваха в изслушването и с нетърпение ще очаквам следващото развитие. Also... Благодаря ви. И сега бих искал да благодаря на всички експерти, на комисаря, на постоянния представител на Латинското председателство и на всички депутати, които участваха в работата по евентуалния избор, който бихме имали за бъдеще. Бих искала да благодаря на нашия колега Шикерски за сътрудничеството. Това е една първа крачка в подобно сътрудничество, което най-вероятно ще бъде изваредно плодотворно за в бъдеще. Утре Комисията по околна среда продължава своята работа в 9 часа тук в тази зала, а ние ще продължиме в 5G3 утре в 9 часа. А и сега доставам дума, давам думата на господин Шикерски, който сигурно ще направи някои съобщения. Бл... Извинявам се. че в АСП 15 ще, ще продължиме с слушай Всъщност кана ви да отидем в тази зала всички.